Аз мисля, че повечето въпроси бяха засегнати. Аз благодаря на всички, благодаря, уважаеми колеги, благодаря, господин комисар. Закривам дебата, а утре продължаваме в 8.30. Благодаря.